Euh, Драги колеги, нека да започнем работа. Припомням, че тази работна среща е посветена на допълняемостта между националните бюджети и европейския бюджет – и в частност на ролята на структурните и кохезионните фондове в рамките на постигане на целите на европейския семестър и по отношение на Европейския съюз и по отношение на всяка една държава членка с оглед на нейните национални цели. Приветствам тук сред нас господин Филипос Кинидис, заместник председател на комисията финанси и бюджет и а, прилагане на бюджета на, в а, парламента на Гърция. Също така е, приветствам госпожа Мария Делмар Ангуло Мартинес, сенатор от Комисията по финанси и публична администрация на Испания и госпожа Бирута Весаите, член на економическа комисия и европейските въпроси на Литва както и господин Валтер Дефа, генерален директор по регионална и урбанистична политика на Европейската комисия. Припомням, че е, всички присъстващи, които желаят да се изкажат, да коментират, да зададат въпроси след е, изказванията на всеки един от панелистите, трябва да попълнят формуляр. Той е раздаден на всеки един, така че да можем да дадем думата на всеки един, който желая това. И е, правилата, които и вчера е, бяха в сила, и днес всяко едно от ателие двама парламентаристи от национални парламенти и един от Европейския парламент. И заедно с председателя Сакинидис ще се стараем да запазим и географски и политически баланс. Няколко уводни думи от моя страна. Тази Европейска седмица се провежда в рамките на Европейския семестър и за съответните държави членки в рамките на прилагане на договора за бюджет стабилност и в рамките на това се провеждат интерпарламентарни е, срещи, така че да се осъществи е демократичен мониторинг, публичен дебат по решенията, взети в рамките на европейския семестър и 27-те държави членки или съответно от е, държавите членки по договор за стабилност. Заедно с гръцкото председателство взехме решение след пленарните заседания понеделник и вторник днес да се работи по ателиета по три различни теми. и именно координиране на економическата политика в рамките на Паричния съюз, социално измерение на Европейски съюз и тук на нашето ателие допълняемост на бюджетите. Европейският бюджет всъщност е 29-ият бюджет на Европейския съюз. А, той а, не е значителен, представлява само 1% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз, но има огромни економически последици, защото 94% от този бюджет, бюджета на ЕС, 140 милиарда евро, и така 94% представляват инвестиции и економически участия. Така че много по-значителни, по исторически причини са разходите в националните бюджети по отношение на отбрана, образование, социална дейност, тъй като това представлява теми от национална компетентност. Така че в период като този, през който преминаваме в момента, в който Европейския съюз е на ръба на рецесията и се колебае между рецесия и възстановяване. И има държави, в които има сериозна рецесия от е, няколко години. Е, това е период, в който някои държави трябва да е, завършат значителните усилия, които полагат в финансовата сфера, период, в който много от държавите членки трябва да полагат огромни усилия в сферата на конкурентно способността. Ние се стремим да използваме този бюджет, за да подпомогнем усилията на национално равнище, така че да бъдат постигнати общите цели. И така, разполагаме с баланса на структурните и кохезионните фондове. Тези фондове са основният инструмент, който дава възможност на Европейския съюз да помага на държавите членки. И така разполагаме с този баланс периода 2007-2013 година. Много труден период, белязан от кризата, и е, за това е, представлява интерес да е, видим по какъв начин е, политиките допринасят за освояването на тези средства. Този освоемостта е по-висока в някои държави членки, по-ниска в други в условията на криза бяха пренасочени някои кредити към нови проекти, бързо, бързи резултати и някои от предложенията на председателят Барозо успяха по-добре в някои държави, не толкова успешно в други. От друга страна, миналата година Комисията по регионално развитие на Европейския парламент преговаря по режима за 2014-2020 година, новия период. И трябва да преценим дали промените е, са в правилна посока, как се е, разработват е, програмите на национално равнище. Е, дали е, разпределението на средствата по проектите и количествено и качествено протича по един и същи начин в различните държави, дали е ефикасно. В някои държави се разпръсват средствата в десетки, хиляди проекти, така че за нас представлява голям интерес да чуем разнообразния опит на отделните държави качество на проектите, качество на финансирането. Това е, са въпросите, които стоят пред нашето внимание. Днес на първо време ще дам думата на е, панелистите. Всеки оратор ще представи гледната точка на своята държава и след това ще преминем към обща дискусия. И заедно с, с председателя Сакинитис ще дам думата на господин Валтер Дефа. Благодаря, господин председател, дами и господа. Наистина благодаря много за тази покана, за участие в тази среща. Бих искал също така да благодаря на бюджетната комисия на Европейския парламент за подкрепата на кохезионната политика, така че успяхме миналата година да освоим бюджет от 43 милиарда евро, наистина историческа сума. Трябва да добавя също така че останаха 19 е, милиарда неосвоени, неплатени, защото нямаше достатъчно средства. Така че ще имаме нужда и от вашата помощ в бъдеще. going to talk, uh... Така, но днес Аз ще говоря за ролята, която инвестиционните и структурни фондове на Европейския съюз, а, а също така и Европейския фонд за регионално развитие а, е, играха в съвършенно различна економическа среда това се промени е, заради най-дълбоката и най-тежката криза, е, която е, сме преживели в Европейския съюз. От друга страна, е, с резултат на кризата, е, економическите решения се е, промениха. В момента се координират економическите политики, Така че ще се огранича само в представяне на това, което сме осъществили в подкрепа на заетостта и растежа за програмния период 2007-2013 година. Това ще бъде първата част на моето изказване и след това ще кажа няколко думи и за следващия период 2014-2020. По време на кризата, в миналото, Економическите модели от различен тип в Европейския съюз показаха, че кохезионната политика увеличи брутния вътрешен продукт с повече от 1%, е, в е, основните страни, е, които са получили средства от фонда, говорим за средни проценти. Можете да кажете, че 1% не е много, обаче 1% от БВП е много, особено когато имате предвид, че общо приноса към Политиката по сближаване е 0,3% е, от общия брутен вътрешен продукт на Европейския съюз. Значи като цяло е, в основните страни получили средства по фонда, БВП би бил с повече от 1% по-малък, ако нямаше такава политика по сближаване в Европейския съюз. Но за да бъда по-конкретен, тук виждаме някои от основните постижения за периода от 2007 до 2012 2012 година. Това са последните статистики, с които разполагаме и те са значителни, когато видите колко работни места са създадени, на колко дружество е оказана помощ, е, железопътен транспорт, построени пътища, все е по-голям достъп до широколентов е, е, интернет, чиста вода и е, най-вече в е, много области 15 е, милиона година по година хора участваха в дейностите финансирани от този фонд. Аз мисля, че това е с значителни впечатляващи цифри. Сега, политиката по сближаване на Европейския съюз – подкрепи е, както економическия растеж, така и създаването на работни места, дори в условия на криза. Много е важно обаче, и това е основно предизвикателство, е, е, че разликите между по-малко развитите и по-силно развитите региони на Европейския съюз се задълбочи за пръв път. Преди кризата имаше е, е, положителна тенденция в намаляване на разликите между регионите, но сега с кризата тези разлики се задълбочават и аз мисля, че това е основното предизвикателство пред политиката по сближаване. Е, как конкретно реагирахме ние? Програмите от 2007 до 2013 година бяха създадени преди кризата. Така че е ясно, че по време на кризата имаше е, една съществена промяна в цялата ситуация и ни се наложи ние да се приспособяваме. Както знаете, политиката по сближаване е, действа така, е, че европейски средства се финансират е, национални разходи. Е, това е така нареченото споделено управление. Е, по време на кризата местните, регионалните и националните бюджети е, бяха подложени на огромен натиск, натиска на консолидацията, така че ние трябваше да реагираме и ние реагирахме, увеличавайки европейското финансиране е, увеличавайки европейското съфинансиране, за да се улеснят европейските национални бюджети. Е, по този начин имаше напредък през 2009 година, имаше е, увеличение от 6 милиарда и доколкото можахме до възможния максимум, ние увеличихме процентите на съфинансиране и програми, по които имаше около 29 милиарда най-засегнатите страни за програмния период дори увеличихме максималния процент на съфинансиране до 29%. Тоест, ние реагирахме в трудната финансова ситуация в държавите членки. Имаше дейности, които се свиваха по време на кризата, наради което стана безсмислено да се насърчават основно разходите, да се насърчават основно иновациите и промишленото производство на определени продукти. Ние трябваше да подкрепим и малки и средни предприятия, защото ненадейно те се оказаха в много трудна ситуация и нямаха достъп до финансиране. Така че това, което стана е, че ние променихме регламентите, е, за да има по-широк обхват на тези, които биха били допустими. Та и е, е, е, много повече е, малки и средни предприятия имаха достъп до различни финансови инструменти, енергийна ефективност, социални жилища и така нататък. Така че критериите за подбор за допустимост бяха пригодени към условията на кризата. Председателя на бюджетната комисия каза, че ние трябваше да променим програмите, за да се насочат фондовете там, където те са най-необходими. Едновременно с това ние препрограмирахме около 45 милиарда, което е около 13% от програмите и е, вероятно си спомняте, е, че това включи дейности е, против е, безработицата на младите хора и държави и малки предприятия, малки и средни предприятия в 8 държави членки през 2012 година. По този начин ние подкрепихме около 1 милион млади хора и около 50 хиляди малки и средни предприятия. Така че е, политиката за сближаване изигра много голяма роля, за да се отговори на кризата и е, за да продължи е, да е, подкрепя економическия растеж. Въпреки това, все пак трябва да призная, е, че е, ние действахме като пожарникари – ние действахме почти като пожарникари. За следващия период е, ще е, трябва подхода ни да бъде много по-структуриран. Сме сигурни, че политиката ще е, подкрепя в максимална степен економическия растеж и работните места. През следващия период Политиката по сближаване, както виждаме тук, ще бъде ключов стълб в економическата политика. И аз бих искал да е, опиша смесването на политиката в е, това европейско 6 месече чрез триъгълник. От една страна имаме бюджетно консолидиране, защото без оздравени публични финанси не може да има здрав економически здраво економическо и социално развитие, необходима от структурни реформи, е, много държави членки, функционирането на пазара, включително пазара на работната ръка трябва да се подобри, образователните системи също така трябва да се подобрят, иновациите, е, е, научните изследвания, за да се подкрепи конкурентоспособността на предприятията и на економиката цяло. Социалната система също трябва да се пригажда към промените в населението, към демографските промени. Но бюджетната консолидация консолидация и структурните реформи не са достатъчни. Това всъщност не е триъгълник. Е, това е, е нещо е, като стол, който има само два крака. И трябва трети крак. И третия крак, третата колона, това е подкрепата за економическия ръст и инвестициите. И именно в този ъгъл виждате европейските, европейския фонд и той играе економическа роля в економическата смесица на бюджета. Е, тук в този триъгълник виждаме, че е, има линии, които са свързани помежду си. Именно с тези линии се описват връзките и е, унагледяват някои от основните тенденции в следващия програмен период. Примерно, вземете връзката между е, консолидирането на бюджета е, и подкрепата за економическия ръст и инвестициите. Те трябва да отговарят на условия от макроекономически характер. Ако многократно много държави не са удържали на обещанието си за бюджетна консолидация, това това ще се отрази на финансирането. А от друга страна, ние е, се надяваме, че консолидирайки бюджета, е, смятаме, е, че ще се запази тенденцията за економически растеж и създаване на работни места. И тук виждаме линията в основата на триъгълника. Връзката с структурните реформи. Това са така наречените условия ex-ante. Е, трябва е, да е, има определени условия, които да са на лице и тогава ще има смисъл да се инвестират средства. Именно тогава инвестициите ще доведат до резултат. Мога да посоча само един пример. Примерно, ако искаме да финансираме заводи за преработка на отпадъци, трябва да сме сигурни, че има планове за управление на отпадъците и е, освен това да се предотвратяват прекомерните отпадъци и да се преработват те самите когато искате да подкрепяте малки предприятия, е, то има смисъл само ако е, средата, в която работят тези предприятия, е благоприятна за тях. Е, тоест, разходите за създаване на предприятия не трябва да са прекалено високи. Това са предварителни условия за ефективната употреба на фондовете и фондовете ще потекат само когато се отговаря на тези условия. От друга страна обаче има връзка с структурните фондове. Ние подкрепяме структурни реформи, Например, техническа помощ за развитие на транспортни системи е, е, или стратегии за управление на отпадъци. Така че вижда, че нещата са свързани помежду си е, и в центъра стои Европейското е, е, семестър, европейското 6 месечие, е, когато трябва да има специфични препоръки за определени страни. Така че, ако нашата политика иска да играе важна роля за економическия растеж и създаване на работни места, тези политика трябва да бъде насочена към постигане на резултати. И тук виждаме следващия диапозитив. Политиката трябва да се насочи към резултати. Резултати. Економически ръст, и работни места, което означава концентрация. И немците вече настояха, че трябва да има тематична концентрация и финансова концентрация към е, основните двигатели на економическия растеж. Е, научни изследвания, иновации за малки и средни предприятия, дигитална и европейска и, и, и, и интернет економика, приобщаване и инвестиции в е, човешки капитал. Трябва да има стратегия, но тази стратегия трябва да насърчава индивидуални програми според клиентите, според техните потребности. И отново се връщаме към европейското 6-месечие. Програмите за определени страни трябва да имат предвид специфичните препоръки за всяка страна, които са уместни и е, които също изцяло са съобразени е, с е, потребностите на регионално и национално ниво. Трябва да имаме умна специализация, когато се събират бизнеса, публичните власти, научните центрове и университетите. Програмите трябва да бъдат стратегически, трябва да има и ясно определение какво искаме да постигнем, какво искаме да променим, за да се стимулират всички е, економически показатели да наблюдаваме и да оценяваме, да има е, рамка за резултатите и за резервите и фондовете е, да бъдат инвестирани с цел постигане на максимален резултат. И тук вече искам да посоча екс-анте условията, които да гарантират предварителните условия за ефективно инвестиране. Тези година, 2014 година, ще бъде ключова е, година, година, през която годините ще бъдат изложени и прияти и с тези програми ще се очертае начина под който ние оказваме подкрепа за економически растеж и работни места за в бъдеще. Мисля, че сме в добра позиция. Миналата година беше прието съответното законодателство, бюджетната рамка е на лице, 325 милиарда за политика за сближаване. Ако добавите и фондовете за развитие на сълскостопанските райони, допълнителни фондове, виждаме, че имаме повече от 400 милиарда, т.е т.е. значителна сума. Така че на първия етап държавите членки ще представят техните споразумения за партньорство. Това е стратегически документ и е, после е, трябва е, да е, има специфични е, препоръки за всяка страна. Това е много важно. Е, тези е, стратегии за развитие и партньорски споразумения е, трябва да бъдат изградени при широко партньорство между партньорите в отделните страни. И е, тук е, виждаме и оперативните програми, е, които ще бъдат прияти и това са всъщност е, програмите за планиране за конкретните институции, как да постигнат економически ръст и работни места, но също така е, редовни и законни разходи. Така че важно е, е, е е да е, съчетаем нашите усилия на регионално, национално и европейско ниво, за да може тези програми е, да бъдат изготвени и приложени както трябва, за да се постигне максимален ефект за умно, устойчиво и приобщаващ економически растеж – ние не можем да е, продължаваме да караме както си знаем. Е, просто е, трябва да се насочим конкретно към постигане на резултати. И аз очаквам вашата подкрепа за този, това общо задължение за всички нас. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин генерален директор, за това ясно изложение. Давам думата на господин председателят Сакинидис. Благодаря. Ние представляваме гръцкия парламент. Искам да приветствам всички гости от националните парламенти и Европейския парламент. Обеден съм, че всички заседания които се състоят по време на тази междупарламентарна седмица, не целят само по-тясно сътрудничество между евродепутатите и националните депутати, но и подобряване на новата процедура по европейския семестър. Предполагам, че всички сме съгласни, че такъв диалог може да доведе до по-добро разбиране на задачите пред всеки един от нас и да насърчи по-добро сътрудничество и координация на економическите политики. В този контекст темата ни е своевременна и много полезна. Кризата съсредоточи вниманието на обществеността върху усилията за фискална консолидация, бюджетните съкръщения и нуждата от много болезнени, чисто социално болезнени структурни реформи. След това, идеята за европейски бюджет се асоциира с тежки битки между държавите членки и европейските институции, с разделение между нетните платци и нетните получатели, независимо от малкия му размер. Ключовите политики, като структурните фондове, Кохезионния фонд, които ни занимават днес, са много повече. Те са една принадена стойност е, на тази политика. Това е основният е, инвестиционен инструмент за създаване на работни места, растеж и социална кохезия. Това е политика за унези, които имат нужда от нея. Кохезионната политика всъщност е, води плана за възстановяване, адаптиран през 2008 година, и на скорошни мерки, като увеличено съфинансиране, плащане, препограмиране, всъщност са един отличен пример за приноса на структурните фондове и Кохезионния фонд към усилията по възстановяване. Тези мерки бяха и остават много добър помощник при възстановяването, особено в моята страна, където се предприемат мерки и от правителството, и от хората, защото економическата криза при нас се превърна и в социална криза. Кохезионната политика в Гърция ще инвестира в този програмен период над 20 милиарда евро. Днес около 60% от структурния фонд и кохезионните фондове – отиват за стимулиране на растеж, създаване на работни места, преодоляване на кризата и буфериране на отрицателните резултати. Всичко това помага много на нашите граждани и на нашата економика. Различни продукти, като например големи инфраструктурни проекти, както и местни, дребни инициативи, се прилагат с цел подобряване на ежедневието на гражданите а всичко това се развива в един много сложен контекст на фискални корекции и дълга криза в Гърция. Последната година загубихме 25% от БВП на страната, 27% е безработицата при нас, 64% е младежката безработица. Прогнозите показват, че прилагането на тези фондове създаде около 135 000 и 140 000 работни места, които допринасят значително за усилията за създаване на работни места, тъй като, както казах, безработицата при нас е на безпредседентно ниво. Ако сравним тези цифри с процента на бедността и безработицата, може би няма да сте толкова убедени в това, но ако погледнем самите фондове, можем да видим, че фондовете всъщност са омекотили а, негативните последици на кризата. Около 65% от а, капиталовите вложения на страната идват от тези фондове. В изваредни ситуации имаме нужда от изваредни мерки. Същото се случи с Кохезионния фонд и структурните фондове. Имаше спешна потребност съответните ресурси да отговорят на сложността на положението и да може всичко да се оптимизира максимално. Това се случи като се предприеха различни мерки, като инициативата за младите, фонда за МСП, увеличаването на съфинансирането, с помощта на Европейската комисия и, разбира се, изключително важната помощ на Европейския парламент. Стартирането младежката инициатива за решаване на проблемите с младежката безработица подпомага младежите да получат е, първи опит е, на работно място. 4 милиона отидаха за насърчаване на е, предприемачество, което бе развито с помощта на Кохезионния фонд. В тясно сътрудничество с Европейската комисия имаше ре на фондовете 1 милиард евро за малки и, и и е, средни предприятия. Структурните фондове се използват е, също така за гарантиране на кредитите, които отпуска Европейската инвестиционна банка на гръцките банки. Е, Нивото на съфинансиране, както бе споменато, е дигнато на 85% и след това имаше и допълнение на 10%. Финансовото въздействие е от 848 милиона за всички фондове. След това 4 милиарда евро отидаха за други инвестиционни проекти, където бяха заложени много работни места. Всички тези мерки дадаха възможност на Гърция да се предвижи от дъното на таблицата по абсорбиране на средства към началото й. Това даде възможност да се влее ликвидност в економиката, като част от бизнеса и обикновените граждани запазиха работните си места точно поради тези фондове, иначе щяха да ги загубят. Това помага да стане по-конкурентна нашата економика, да има устойчив растеж и работни места, което постига всъщност целите на стратегията Европа през 20-та година и оттам целите на европейския семестър. Семестърът е, всъщност е, цели да намерим европейски отговори. И ако се координират отделните инициативи на отделните държави членки, това може да доведе до растеж. За да постигнем тази координация, държавите членки решиха да има економически цикъл на координация на економическите и бюджетни политики. Това е точно семестъра, където кохезионната политика се координира. За съжаление, Гърция не е част от този диалог. Държави с програми за бюджетни корекции не получават препоръки, които се отправят към другите държави, са конкретни за тях. Надяваме се тази процедура да стане по-прозрачна, подотчетна и по-добра координационна политика. Е, трябва да има по-добро економическо управление на европейско ниво в програмите. Трябва да се следват националните програми за реформи, както и да се следват конкретните препоръки, дадени по време на европейския семестър към всяка една държава членка. Във времена на криза не може да си позволим да работим все едно нищо не се е случило. Във времена на бюджетни съкръщения трябва да се разходва всяко евро по възможно най-рентабилния начин. За периода 2014-2020 бяха въведени определени цели, които трябва да бъдат постигнати преди да започне разходването. Това се прави, за да може да се постигнат необходимите резултати. В същия този период, 14-20, фондовете трябва да се съсредоточат върху някои основни приоритети, за да се натупа критична маса с цел растеж и работни места. Държавите са изправени пред различни предизвикателства и затова препоръките е, семестъра, които би трябвало да включват и държави, по които сега, в които сега се работи по конкретна оздравителна програма, показват пътя напред. Сега виждаме първите слаби, мъждукащи светлини на напредък в Гърция, което може би ще ни доведе до края на този тунел. Пътя е труден и тежък. Но а, от опит трябва да кажа, че европейският бюджет а, а, може да бъде водено от този семестър, защото ние така ще успеем да преодолеем кризата. Всяка държава членка трябва да работи усилено, трябва да извърши, да из, завърши всички задачи, които стоят при нея и да се възползва ретабилно от съответните ресурси, с които разполага, като използва оптимално стратегически адвайс на, извинете, съвети на европейските институции. Трябва да има достатъчно гъвкавост обаче от самите държави членки, които да могат да отговорят на конкретните си потребности, да се използва техния потенциал, да се предоставят стратегически а, съвети и да не се подхождат догматично и бюрократично. Повече Европа и по-добра Европа е отговора на кризата. Това е общата ни цел европейски националните парламенти изпълняват прерогативите си и съчетават усилията си, за да може да се използва максимално инструментариума, който идва от европейския бюджет, като например структурния фонд и кохезионните фондове. Това ще проправи пътя към е, на по ефекасна политика, насочена към резултати за нашите граждани. Благодаря. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette présentation. Благодаря много, господин е, председател за това така ясно, е, забележително изложение на ситуацията в Гърция и усилията, които полагат всички е, органи, както и напредъка постигнат при освояване на европейските фондове. Сега давам думата на госпожа Мария Делмара Ангуло Мартинес. Госпожо señor presidente. Muy buenos días. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички. Ще започна с благодарности към възможността, която ми се дава да изложа пред вас моята гледна точка относно тази политика, която работи в полза за създаване на работни места а, наистина, крайно време е да преодолеем кризата и да докажем, че принципите на Европейския съюз могат да бъдат отстоявани и да доведат до растеж, като защитим нашия социален модел. И така имаме нов период ние а, е, знаем а, е, възможностите на структурните фондове и техния принос а, за економически растеж и излизане от кризата. Можем а, е, да определим и различните приоритети в а, регионите на Европейския съюз. Економическата криза е най-дълбоката, през която сме минали. Това е едно огромно предизвикателство пред Европейския съюз. Тази криза оказа много тежки, тежко въздействие бяха съкратени е, голям брой е, работни места и в е, тези условия Европейската комисия даде своето съобщение през 2008 година, защото беше ясно, че държавите членки трябва да разполагат с допълнителни средства в тези условия. Бяха предприяти цял набор от средства, които бяха приветствани от държавите членки. този инструментариум даде по-голяма гъвкавост, позволи да се финансират различни инициативи и проекти, като се препрограмираха, пренасочиха някои от средствата. Някои държави членки се възползваха от тази по-голяма гъвкавост на средствата и въведоха промени в някои от под отраслите, най-сериозно засегнати от кризата. Бяха направени някои промени, като се засилиха някои от слабите звена. Наистина това е огромен приоритет е, на е, политиката в социалната сфера и можем положително да оценим всички тези инициативи, възползвали се от е, гъвкавостта и засилили мерките за създаване на работни места. Това засили и предприемачеството, даде възможност да се финансират различни проекти в сферата на създаване на средни и малки предприятия, както и за свободно наетите лица. Засили се и достъпа до тези средства. Що се отнася до Испания, Изявлението на съвета 30 януари 2012 година и мерките, лансирани от председателя Барозо, разгръщането на всички усилия в тази а, е, сфера, така че да се а, е, пренасочат, да се освоят неосвоените средства, особено в, а, е, м, що се отнася до заетостта сред а, младите хора. В Испания беше създадена специална група с представители от държавната администрация, така че да се разработят мерки за дейности в тази сфера. Беше създадена и група за мониторинг по освояване на средствата от европейските фондове. Бяха пренасочени тези средства, за да се засилят активните политики в сферата на заетостта и заетостта сред младите хора. Необходимо е да се направи всичко възможно благодарение на Европейската инвестиционна банка и Европейската централна банка. Използваме в Испания финансови инструменти, предоставени под формата на фондове Използвахме също така и възможността да включим големи, крупни проекти в рамките на оперативни или конвергационни програми. Почетахме този ангажимент със създаването на работни места и конвергенцията трябва да се предприемат последователни решителни мерки във всяка една държава. В Испания, освен значителното консолидиране на бюджета, оздравяването на финансовата система и значимите мерки за по-добро регулиране на административната дейност, преминахме към една ключова реформа от второ поколение – при разпределянето на средствата и активиране на економическата дейност. Между 2008 и 2011 година бяха закрити близо 4 милиона работни места и близо половин милион предприятия. И днес огромното ни предизвикателство е да забавим този процес, но днес имаме все пак по-малко от преди две години, 147 хиляди безработни по-малко от колкото бяха те преди две години. Реформата, която се провежда, е насочена към заетостта на младите хора. Има а, политика, предприята през 2013 година и много други инициативи, които са насочени към тези цели. Това а, са приоритетите на испанското правителство – дейности не само в държавата, но и насочени към европейските политики, така че да се предприемат съответните мерки с мултиплициращ ефект. Европейския проект ще бъде още по-стабилен, ако намери конкретни отговори на проблемите на гражданите. Именно за това подчертавам необходимостта е, освояване на фондовете за финансиране на инициативи за борба с младежката безработица и е, създаване и подпомагане на средните и малки предприятия. Това са конкретни отговори на конкретни проблеми. И тази гъвкавост има огромна съществена роля както и възможността от пренасочване и адаптиране на фондовете. Структурните фондове са станали по-гъвкави и поради това по-полезни. Достъпа до тях е ускорен. Тези мерки е, са значителен инструмент и за решаване на някои економически проблеми. И постигнаха една още по-важна цел, а именно определене е, капацитета за реагиране на европейските институции е, на кризата. И именно това се осъществи в най-подходящия, най-необходимия момент – и породи е, по-голямо доверие в тази способност е, да се реагира бързо и своевременно. Заедно с е, мерките, предприяти от държавите членки, това наистина очертава много позитивни перспективи. Инструментите за борба с кризата дадоха отговори на очакванията за упростяване – при е, подготвянето, изготвянето на е, програмите и очертаването на приоритетите, за да се реагира в краткосрочен план. Това създава нови възможности. Надяваме се, че тези промени са окончателни. В заключение искам да кажа, драги колеги, че ние ясно осъзнаваме, че се намираме в изключителен момент да консолидираме възстановяването, да създадем нови условия в защита на нашия социален модел и в най-трудните моменти на кризата, благодарение на по-голямата гъвкавост, която беше въведена, благодарение на капацитета за адаптиране и ефективността и прозрачността, тези инструменти дават възможност да се отговори на огромните предизвикателства, които стоят пред нас. Това са полуките, които можем да излечем от кризата и е, ние ще се включим в е, този процес. Благодаря, е, госпожо сенатор. Да, наистина ние оценяваме е, сега по-добре начина по който е, Испания е освоила е, тези фондове и провежда една много смела политика, която вече дава плод особено по отношение на външната търговия, където имаме забележителни резултати, както и по отношение на безработицата, проблем номер едно във вашата страна. Но ясно е, че усилията, които са положени в държавите, чието представители се изказаха, е, могат да послужат за примери другите държави, включително и в моята държава. И последна ще се изкаже днес госпожа Бируте Весайте, представител на Литовския парламент, е, Литва, която председателства Европейския съюз през второто 6 месечи на 2013 година. И е, след Ирландия, ние приключихме преговорите по европейския бюджет 2014, както и до следващите бюджетни рамки. Е, благодаря. Искам да благодаря на депутатите в Европейския парламент, дами и господа. Е, за нас е удоволствие да чуем, е, че литовското председателство на Европейския съвет е постигнал положителни резултати. Ние постигнахме всичко, което беше планирано и е, дори, дори преизпълнихме плановете. Искам да благодаря на всички за вашето сътрудничество. Ние искаме да пожелаем успех на Гърция в Европейското председателство общество. Е, ние смятаме, че европейското 6-месечие е, е, е чудесна възможност за развитие на европейско сътрудничество и ние знаем, че по този начин се насърчава европейската економика и развитието. Е, необходимо е европейските парламенти да работят заедно и да вземат активна, да изиграят активна роля в планирането. По този начин ние ще изпълним нашата демократична легитимност. Искам сега да споделя положителната практика в Литва. Искам да покажа как е, помощта от структурните фондове не се отрази на нашата економика положително и е, как се справихме с кризата. По отношение на освояването на европейските фондове за последния финансов период, виждаме, че е, Литва е на първо място сред лидерите от държавите членки в Европейския съюз. Политиката по структурна подкрепа в Литва беше 6,7 милиарда евро. Повече от 14% от фондовете бяха инвестирани в развитие на човешките ресурси, е, като основната част са 46% от общото европейско финансиране беше инвестирано в економически растеж и е, повече от 39% е, в цели е, по политиката на приобщаване, а именно околна среда, местни структури в градоустройството, съхраняване на културното наследство, също така обществени услуги, здравеопазване и образование. Сега, е, на какъв етап е, от прилагане на оперативните програми се намираме в момента. В повечето случаи почти всички фондове по структурната подкрепа от Европейски съюз е, беше насочена към подкрепа на проекти. А, е, европейските структурни фондове бяха използвани е, за съживяване на литовската економика и е, ефективност на активите трябва да се е, е, положението и процедурите по преразглеждане трябва да се насочат за намаляване на искането по, по текущите активи е, при прилагането на проектите, увеличение на фондовете за финансов инжиниринг, увеличаване също така на е, финансирането на е, приоритетни сфери, например е, спестяване на енергия, както в публичните, така и в частните сгради чрез изолация. И освен това преход от е, твърди горива към обновяеми е, източници, биомаса, насърчаване е, на технология, която да се основава на иновации и научно-изследователска дейност и разбира се регионално развитие. Всичко това бяха наши цели. Аз съм напълно съгласна с това, което каза господин генералния директор, че е, има нарастваща разлика между големите градове и регионите е, в рамките на националните държави, а също така и в Европейския съюз като цяло. Имаше и допълнителни мерки за увеличение на заетостта, преференциални заеми, е, съчетаване на финансов инженеринг е, с субсидии, е, финансиране на публични обекти и мерки по финансиране на пазара на труда. Е, защото е, безработицата е висока в Литва, повече от 10%, е, и все още е на лице структурна безработица, защото необходимостта на пазара на труда не е удовлетворена от квалифицирани работници. Няма достатъчно квалифицирани работници. Сега, как се отразява това на економиката на Литва? имаме годишен ръст на брутния вътрешен продукт с 1,57% по-висок от периода 2004-2013 година. Тоест малко по-висок ръст на БВП спрямо средните стойности за Европейския съюз. И по този начин имаме е, за всеки литовец се е, инвестират 1,97 е, имаме номинално увеличение, имаме 4,6% намаление на безработицата и има допълнителна инерция, която е набрана от финансовите инструменти, за да се намали цената на инвестициите и за да се мултиплицира е, стоеността на частните инвестиции. Е, поради финансовата криза европейските фондове бяха използвани за да се умекоти резултатите резултата от кризата, не, ние се насочихме основно към пазара на труда и заедността на младите хора области, е, където е, хората лично е, чувстват ползите от европейските фондове. През първата година не, всъщност е, през декември 2013 година е, виждаме, че 58% от хората, които са отговорили на проучването, е, чувстват, че подкрепата на Европейския съюз за транспорта, включително за инфраструктурата, са удовлетворени. 33% са почувствали е, полза в областта на образованието. 17% смятат, че европейските фондове са били благотворени отговорни в областта на околната среда. Е, само 2% обаче са почувствали ползата е, от структурната подкрепа и публичната администрация. кои са основните фактори за ефективно използване на европейските фондове? Е, първо, централизиран менеджмент и контролни системи за всички оперативни програми е един менеджер, ясно разпределение на отговорностите. С малки малки промени и институционални адаптации спрямо предходния период, като е, се ползваме от натрупания опит, е, стандартизирани общи правила и процедури. А, също така, а, ние мислим за подкрепа на проекти, а, които предполагат своевременно изработване на национални стратегически документи и подробно планиране на инвестициите, своевременна подготовка на проекти за техните получатели. А, и това е от огромно значение упростяване на административните процедури,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 гъвкави методи е, за заплащане, за оценка и подбор на проектите, е, съкръщаване на е, процедурите по кандидатстване и на изплащанията и използване на средствата по упростен начин, което означава определени плоски стойности и постоянни единни разходи. Естествено, че използването на финансов енжиниринг е от огромно значение. Е, е, е, възможност за реимбурсиране на възможно най-високо ниво, използване на електронни системи, използване на електронни формуляри за изпращане на данни, електронни системи, които да се използват при всички стандартизирани административни процедури, като ежедневна употреба на Европейския европейските фондове. Кои са полуките, които е, сме извлекли до сега? Първо, рисковете. Какви са рисковете? Закъсняване а, е, и а, е, увеличаване на тази опасност в края на периода няма финализирани национални секторни стратегии, което забавя старта. Какви са възможните решения? Е, преходни процедури, които да бъдат одобрени, условия ексанте за е, одобряване на необходимата стратегия и стратегически планове за действие, подобряване на процедурите по е, обществени поръчки което вероятно е основната причина за закъснението на проектите. Основните принципи за управление и контрол на системите, приемственост, стандартизиране на процесите, упростяване на процедурите за изисквания. Това е, е един призив към комисията и употреба на електронни инструменти. Така, какви резултати са постигнати? Европейските структури и фондове значително са допринесли за економическия и социален напредък в Литва е, в много области. В момента е, значителни резултати е, вече бяха постигнати е, чрез европейски фондове. Повече от 170 хиляди от е, е, безработните е, или хората застрашени от безработица са участвали в програмите. Почти 40 хиляди от безработните са били обучени професионално. 2,6 хиляди от субсидиите за научно-следователска дейност са били отпуснати на студенти, изследователи и научни работници. Повече от 2,4 хиляди от предприятията е, са получили инвестиране, е, е, инвестиции за иновации и е отпусната финансова подкрепа за 5,8 хиляди от малките и средни предприятия. 1,4 хиляди километра магистрали са били ремонтирани или новопостроени. 775 е, града и села е, са свързани е, с широко лентов интернет, с широко обхватен интернет. Бяха ремонтирани 769 сгради, където се оказват обществени услуги, например училища, детски градини, болници и така нататък повече от 770 е, е, хиляди от потребители на отопление е, са се възползвали от по-добро качество и устойчивост на енергийните доставки бях ремонтирани водоснабдителните системи в повече от 237 области, а също така 242 бяха създадени 242 сметища. И ние е, се стремим към економика е, с по-голяма добавена стойност. Е, кои са основните цели за в бъдещето? Умна и приобщаващ економически растеж, като се насърчава научно-изследователската дейност, качество на образованието, ефективна публична администрация, развитие на цифрово общество, и е, на второ място устойчив економически растеж, развитие на е, съвременна инфраструктура, е, по-добра среда за бизнеса, устойчив и ефективна употреба на, природните богатства. И на трето място сигурност и гражданство, по-голяма заетост, намаляване на бедността и социалното изключване, което да се съчетае с социално социална и териториална кохезия. Аз съм съгласна с Европейската комисия, че инвестициите, е, които е, се правят на европейски фондове, трябва е, да целят постигане на резултати. Тоест, повече и по-добри работни места за нашите граждани. Благодаря ви. Euh, Благодаря, госпожо сенатор. Приветстваме усилията е, на Литва, която ще бъде следващия член на еврозоната. И така няколко от е, парламентаристите изразиха желание да се изкажат. Господин Гадманис е, ще е първият, защото трябва да работи в друга група. Е, да, хората си тръгват, аз трябва да гласувам, затова ще взема думата веднага. Искам да помоля за малко внимание към това, което ще кажа. Смятам, че това тази среща е, трябва да се насочи към проблемите. До сега въобще не сме чули нищо за проблемите. Е, чуха се неща за бъдеще, чудесно представено от Гърция и Литва, но има много проблеми които ще се опитам да спомена. Каква е връзката между бюджетната комисия и социалните фондове? Извинете, кохезионните фондове, казва оратора. Неразплатените средства са най-големия проблем. Ние искаме по-големи плащания, не сме успели достатъчно плащания за следващите 7 години да подсигурим и всички го знаят. Но Онези, които са против нас и които ни дават само 906 милиарда заплащания, винаги използват инструмента неразплатени задължения. И това е над 200 милиарда евро, които 70% са средства от Кохезионния фонд. Проблема е, възможно ли е някакси да се излезе от, този, от това и тази сума да намалее. Това е голям проблем. Миналия път в Страсбург, когато гласувахме за отговорностите на отделните комисии, излязох с едно предложение и то беше комисията Рейджи да отговаря за прилагането на тези фондове. Трябваше да оттегля своето престъпление, защото колегите а, от една комисия, от друга комисия не искаха това да се случи следващите 7 години ще стигнем до момент, в който никой в Европейския парламент няма да извършва надзор над прилагането. Дори когато става дума за счетоводни случаи. Защо е важно това? Ще ви дам данни, които според мен не знаете. Последните данни от 2013 година декември, тъй като януарската не е готово, показва какви са тези неразплатени задължения. Нека кажа две неща. И няма да използвам политиката на комисията да не се споменават имена. А, защо? Тук има хора от много страни и всеки иска да знае. Иска да знае тяхната страна добре ли прилага или не, добре ли се представя по социалните фондове или не, по регионалните как се справям, какви са резултатите. Основният проблем за тези неразплатени суми е, че ако се вземат регионалния фонд и кохезионния фонд, средното прилагане е 16,21%, така че 14% от предишния 7 годишен период не са разходвани. Освен това, 14 държави, 52% по-малко от средната сума са разходвали. Разликата между най-добре представящите се Литва и най-зле представящата се Румъния е 216%. Пъти по-малко. Ако погледнем държавите, които са в криза наистина, трябва да кажем, че Гърция се справя добре. Те са на, първо, на, пър, извинете, на пето място, 71%, т.е. Гърция се справя добре. Испания не толкова добре, на 11-то място 62%, малко по-високо от средното. Ако погледнем обаче най-лошата ситуация, ще видим първо Румъния и България. Те се присъединиха 2007 година и до сега, след 7 години, не успяват да прилагат. Знам, че отнема време, особено за Румъния, но те наистина изостават по прилагането. 2,16 или 2,5 пъти под най-добрите. Така че въпросът е следния. никой не е правил анализ, дори в Реджи. Защо е това така? Защо в тези държави има проблеми? А тези две нови държави, те вече не са нови, в крайна сметка имат проблеми. Ако погледнем регионалния фонд, ще видим и Италия. Много лошо. 26-то място. Изостава над 45% е прилагане на регионалния и социалния фонд Словакия – 24-то място 48%. Дори Австрия. Добре, Австрия е много малко пари, нали? но пак е на 23-то място. Никой не е направил анализ, защото няма отговорна комисия. Ще попитам комисията, може ли да промените политиката си? идвайте в Реджи, в бюджетната комисия, обяснявайте защо тези проблеми се случват и посочвайте имена. Не може да казвате всичко е окей. Okay. Не е така. Защото ще има неизплатени нали, средства и ще имаме проблем в следващия бюджет. Положението с социалния фонд не е по-розово, дори е по-лошо. Тук няма да спомена, че Гърция и Испания са много добре. Те имат много висока безработица ако видим социалния фонд, виждат, че не се справят добре. Испания е малко под средното, Гърция малко под средното също. Словакия не се справя добре, Кипър, Унгария, дори Франция, 20-то място. Говорим за програма за безработни виждаме, че разликата е 2,5 пъти между най-добрата и най-лошата страна. И 60% са под средната е, стойност, 64%. Това са меки мерки. Социалните програми са меки. Няма изграждане, няма инфраструктура. И накрая към генералната дирекция. Ако няма право на надзор в комисиите, е, не всички, разбира се, носят отговорност, моля ви, действайте по-активно и давайте своето становище. До сега не сме го правили. Ще видим как стоят нещата. Проблеми за нови дейности. На второ място. И други искат да вземат думата, казва председателя. Моля ви. Благодаря. Моля да ми извините. Сега Давам думата на Андрея Галашевски от а, Полския парламент. Моша колег. Драги колега от Полския Сейм. Преводничонци. Благодаря, господин председателю. Dobrze wydaje pieniądze за Unii европейски, ale żeby było се... Полша разходва добре европейските средства, но можем и още по-добре. С а, Министерството на регионалното развитие, което е свързано с Министерството на инфраструктурата. на там съответно лице, което отговаря за тези две министерства, което е и вице-премьер. Тоест работата е координирана. това може да окаже своето въздействие върху ефикасното използване на средства. Разбира се, че е важно да се използват средствата ефективно и ефикасно, но още по-важно е да знаем какви са целите на всичко това и какви средства се използват. Много се радвам, че имаме представител на комисията. Ще получим резултати 25 години работя на публична длъжност и всеки път, когато се разходват публични средства, има някаква цел, има предвид някакви резултати, така че е съвсем естествено Европейската комисия да разходва средствата, следвайки този принцип. Както казах, целите са нещо важно. Има ситуации, в които се разходват много средства, без въобще да се мисли и нещата са почти патологични. Например, много средства се изразходваха за енергия от възобновими енергийни източници. Това предизвика проблеми, корупция в някои държави, цялата енергийна система като че ли бе е, дисбаланс поради това. Енергийната сигурност на Европа е сложена на карта, защото така не се използва енергията, която се произвежда от традиционните източници. Трябва да мисли Европейската комисия, когато залага определени цели, за да не се разходват средства по въпроси, по които няма нужда да се разходват такива. Колег... Благодаря, драги колега. Сега дам думата на господин Кариело от Италианската камера на депутати. Оджи. Благодаря. Днес е, смятам, че е изключително важно да се говори за условностите, които бяха наложени по инвестициите. Със създаването на единната валута в Европа всички ние в държавите членки дадохме своята автономия и всъщност отдадахме възможността си за финансови маневри. Затова поехме много задължения и обвързвания на бюджета си, което кара държавите членки да урежат а, своите а, постъпления и разходи, както и постъпленията от данъци. Искаме насърчаване на инвестиции по конкретни мерки, които се съдържат в препоръките на економическата политика, които идват от съвета на Съюза. Тези условия, макроекономически условности се наричат също те, са доста съмнителни, защото ограничават още веднъж възможността за инвестиции в държавите членки. Те наказват в голяма степен точно у нези държави, които срещат най-големи трудности, що се отнася до изпълнението на пакта за стабилност и растеж. Освен това, нашето предложение е да преразгледаме този триъгълник, който бе предложен по време на представянето тази сутрин, като най-горе сложим гласа на инвестициите. Тоест, инвестициите като бюджетно перо, а не бюджетните баланси. Тези инвестиции, които Европейския съюз трябва да насърчава без никакви условия, без да налага условия защото ако сме се събрали тук да говорим за европейска общност, трябва да вярваме във всеки един от членовете на тази общност. Европейският съвет трябва да актуализира е, своите действия, свързани с инвестициите, като даде посредством инвестиции на националните правителства онези правомощи да тласнат своята собствена економика, които им взе, когато всички подписахме пакта за стабилност и растеж. Европейските фондове, които не са използвани, тъй като те се и съфинансират от държавите членки, създават от своя страна един проблем на, вътрешен пакт за, на вътрешния пакт за стабилност. Така че те са допълнително задължение, което се налага. Как смятаме, че една държава може да насърчава инвестиции а, вътре в самата страна, ако няма възможност да управлява собствената си економическа политика? Отнели сме правомощия на държавите и затова трябва да им дадем ясно правомощие, а това е да насърчат инвестициите отгоре надолу, без никакви условия. Това е нашата визия. Освен това искам да добавя още няколко данни, тъй като бяха споменати. Италия достигна 53% от програмираните ресурси. Тоест, надхвърли минимия, минималния, извинете, обектив, извинете, минималната цел 48% за разходване на средства от фондовете. Това е до 2013 година. Говоря за актуализирани средства по структурните фондове, така че спазихме целта, която е заложена. Очакваме обаче за бъдеще от Европейския съвет едно насърчаване на инвестициите. Благодаря. Merci, euh, mon cher collègue. Благодаря, драги колега. Сега давам думата на Елга Трупер от Европейския парламент. Благодаря, господин председател. And quote, uh... Аз е, искам да се върна и да цитирам това, което каза генералния директор тази сутрин, а именно, че програмите трябва да са стратегически. И аз мисля, че е, стратегическия подход е, за целия Европейския съюз е да се намалят емисиите на въглероден двуокис. И както чухме, в економиката се говори да няма твърди горива, да има енергийно спестяване упростяване и е, преход към е, обновяеми е, източници. Но обаче не чух намаляване на въглеродните, на емисиите на въглероден двуокис. Това предполага енергийна ефективност и използване на обновяемите източници. И сега искам да чуя какъв би бил стратегическия подход, защото в условията на криза това е най добрия начин начин да се съчетае економически растеж с намаление на въглеродния двуокис. Председателят, благодаря ви. и Вайло Калфин. du Parlement européen. Merci, Uh, dear colleagues, I would like to thank very much е, скъпи колеги, искам да благодаря на всички представители на националните парламенти, наши колеги, е, които присъстват днес, защото ние трябва да обсъждаме и да координираме много фактори за бъдеще. И искам в своето изказване да се спра на няколко въпроса, които не бяха обсъждани, които ще се обсъждат през следващите месеци, е, когато сътрудничеството и разбирателството между националните парламенти и Европейския парламент е много важно. Разбира се, въпросите са свързани основно с бюджета на Европейския съюз. Първият въпрос е свързан с гъвкавостта на бюджета. Ние всички знаем, е, че за първ път ние гласувахме бюджет, който намалява за следващия период до 2020 година. Европейския парламент е, се съгласи с това, защото е, ние включихме елементи, които предполагат конкурентоспособността. И освен това имаме един средносречна оценка. Надяваме се економиката да расте и заради това Европейския парламент е, настоява в споразумението е, с останалите институции е, да има през 2016 година на цялостна оценка на изпълнението на европейския бюджет, което означава, че тази процедура трябва да започне да се прилага и, европейски, и съответно националните парламенти трябва да играят някаква роля. Трябва да имаме по по-ясна представа за економическата обстановка до 2020 година. Надявам се, че ще имаме и по-добра представа за националната економика. Трябва да имаме и ново сближаване с нови приоритети. Ще има и нова Европейска комисия, нов Европейски парламент, т.е. нов законодател. И е, мисля, че в някои е, случаи националните парламенти ще продължат е, да се въздържат, както в миналото, е, за средносрочната оценка. Аз искам да получим подкрепата на националните парламенти. И вторият въпрос е, когато говорим за особеността на е, европейския бюджет, обикновено не се говори за това, но това са собствените средства. Откъде се финансира всъщност европейския бюджет? В момента 80% е, европейския бюджет се финансира от националните вноски и само 20% от същински собствени средства. Е, но това не е идеята на договорите. Идеята на договорите е, е европейския бюджет да бъде много по-независим. И ако Европейския парламент повдига въпроса за собствените средства, това не е за да се увеличи европейския бюджет, а за да стане той по-независим и за да може националните бюджети е, да се подобрат, да станат по-заможни, е, защото всички средства, които постъпват от европейския бюджет е от текущия дефицит и всичко, което проистича от европейското 6 месечие. Е, тоест процента, който сега е 80% спрямо 20% да се промени. Тоест 60% е, собствени средства, 40% национални вноски. Е, тоест ще се облегчат националните бюджети без да се увеличат публичните средства и данъците просто е, някои от приходите в европейския бюджет да бъдат по-независими, по-предвидими и европейския бюджет да предотврати това, което се случи миналата година, а именно е, допълнителни милиарди, десетки милиарди да се плащат допълнително, е, за да се плащат разходите на Европейската комисия. Защото начин по който в момента се структурира европейския бюджет натрупва това, което каза колегата от Лихва за това, което трябва да се доплати за неплатените сметки. Тоест, с европейския бюджет ние искаме 11 милиарда е, бяха платени миналата година за сметки, които не са платени в държавите. Е, и искаме европейския бюджет да стане по-самостоятелен. Е, ние искаме да имаме работна група на високо ниво. До година започваме да работим. През 2016 година има области. Въпросът е чувствителен, но трябва да започнем да работим по него. И последното, което искам само да споделя, това е ново събитие, което твърде вероятно ще се развие през следващите месеци в Европейския съвет бюджета за еврозоната. Цялата идея за бюджет за еврозоната. Много често националните правителства искат да има междуправителствени споразумения, което много вреди на европейския бюджет и на Европейския съюз. Когато говорим за бюджет, когато приемаме инструмента, който да не е изработен възоснова на общностния подход, възоснова на междуправителствени споразумения, т.е. извън европейските институции, тогава аз е, смятам, е, че ние е, просто атакуваме сърцевината на европейското сътрудничество. Подобни инструменти може да са полезни, но с националните парламенти ние искаме да сме сигурни, че това е общностна политика, която се решава като част от европейско решение, не междуправителствено решение. Благодаря, драги колега. Нека и аз да подчертая последния въпрос, който наблегна Ивайло Калфин. В преговорите между Европейския съвет и парламента по бюджетните рамки 2014-2020 година много държави членки настояха за това да се намали този бюджет през следващите 7 години спрямо сегашния бюджет. За да се отчете факта, че тъй като националните бюджети финансират този европейски бюджет и всеки един от националните бюджети трябва значително да свие разходната си част, резултатът, както подчерта и Вайло Калфин, е, че общия европейски бюджет може само да бъде намален. Но очудващо е да чуем от представители на много държави членки, които поискаха да се свие европейския бюджет, да изказват идея, да подкрепят идеята за създаване на специфичен за еврозоната европейски бюджет. Какво, каква ще е целта на този бюджет? и как ще се финансира един такъв бюджет. Така че никоя политическа група, представените тук партии, които подкрепят европейската политика, не се противопоставят на това по принцип, но трябва да подчертаем факта, че Наистина не виждаме как, при положение, че не може да се финансира европейския бюджет, ще имаме пък такава възможност за един ограничен в рамките на еврозоната бюджет. Европейския съвет трябва да обсъди този въпрос. Вече бяха проведени няколко такива дебати и след следващ е, предстоящите избори трябва да се прецизира този въпрос. Сега давам думата на господин сенатор от Полския Сейм. Polsce uważamy, że semestr europejski w kolejnych cyklach staje się coraz bardziej skuteczny. E, Благодаря, господин председател. Европейското 6 месече и следващите цикли, които предстоят, е, имаме все по-ефективни инструменти за економическо управление. Едновременно с това ние виждаме, че е, в конкретни национални економики е, приложението е различно. Примерно, винаги трябва да се има предвид разликата между отделните страни. И моя колега, вече спом... колежката от е, е, е, Европейския парламент спомена за намаляване на емисиите на въглероден блок и с Европейския съюз, обаче трябва да знаем какъв ще бъде ефекта върху държавите членки има и различни данъци в държавите членки, така че аз искам да кажа, че това може да се окаже кошмар и да има отрицателно влияние върху отделните държави членки. Полша е най-големия получател на европейски фондове. Е, и благодарение на тези фондове е, ние е, не почувствахме кризата като останали, като други държави членки. Може би успяхме да освоим европейските средства възможно най-ефективно. Едновременно с това ние знаем, е, че е, е, тези фондове ще играят ключова роля в полската економика за в бъдеще. Основният проблем в Польша и други държави членки, както вече се каза, е безработицата. И вие го знаете безработицата не е толкова висока в Польша, колкото е в Испания или на други места, но си остава основен проблем. В Польша има, има проблем, който засяга много други държави членки, а именно, че много хора напускат страната и отиват да работят в други членове на Европейския съюз. И там обаче не ги приемат с въодушевление, въпреки че допринасят за економически растеж в тези страни. Примерно, поляците напускат родината си, т.е. това е липса на квалифицирани работници за нас. Е, е, така че е, трябва да се види какъв е ефекта в държавите членки, където те живеят. В следващите години трябва да се мисли за инфраструктура, Националната полска банка, инвестиции в развитието, координиране между основните инфраструктурни проекти в Полш. Това означава, че е, е, фондовете, които ще постъпят от европейските фондове, е, трябва да се използват по иновативен начин и той да бъде положителен. Примерно на европейско ниво ние трябва да имаме предвид и партньорите ни извън самия европейски ниво. Имам предвид положението в Украина – ние знаем, че в момента има проблем. Дори имаше човешки трагедии в Киев и на други места. Е, така че е, ние е, трябва да действаме като общност и като индивидуали държави членки, за да подкрепяме такива страни, които са в специфична процедура, да има координация между младежите, между Полша и Украина. Има много възможности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 Политиката по кохезия е много важна, що се отнася до економиката на Швеция и цялата политика на страната. И макар, че перспективата при всички е еднаква, много е важно тази политика, политиката по, по кохезия да върви напред добре. Аз представлявам регион, който е в северната част на страната. Там има младежка безработица, която е ниска т.е. висока и малко работни места за младите. Малките и средни предприятия срещат много проблеми. Онези, които искат да създават работни места, всъщност не успяват. Структурните фондове направиха така, че да се изготви една политика, която да даде достъп до ресурси, което нямаше да стане възможно, ако нямаше такъв достъп до структурните фондове за моята страна. За съжаление, макар че има добри резултати, не всички успяха да се възползват по равен начин от тези възможности, макар че може да се каже, че за нас е изключително важна тази помощ. И слушах казаното от представителя на Литва и трябва да кажа, че Швеция е една от най-северните страни, т.е. сред пете най-северни страни. Литва е един много добър пример за облегчаване на процедурите за малките проекти, които да имат достъп до средства, до кредити и до други ресурси. И на мен ми се иска също да успеем да облегчим процедурите за малките и средни предприятия, за да могат те да имат достъп до ресурси. Кой трябва да изпълнява тази политика? Тази политика трябва да се изпълнява на регионално ниво от нашите предприятия, предприемачите. Е, в моя район предприемачите много се притесняват, тревожат от трудностите, от несигурността, що се отнася до достъпа до проекти. Има хора, които ми казват, че е много трудно да получат кредити или да имат достъп до фондовете. Обикновено се иска един капитал, за да може да кандидатстваш, който, с който те не разполагат. така че те не знаят какво да правят. Всичко това създава много проблеми за голяма част от населението. Опитваме се да използваме по-добре фондовете, но има проекти, които бяха санкционирани, според мен, неправилно и несправедливо, защото имаше случаи, в които бяха спазени всички условия, но независимо от това, плащанията бяха по-малки от предвидените. Това означава създаване на много трудности за предприемачите, които не успяват да покрият разликата при финансирането. Всичко това се дължи и на факта, че тази разлика финансирането сред собственото и ам, това от Европейския съюз не е такива. Говори се за милиарди, понякога пък говорим за много дребни суми. А, има лица, които трябва да прилагат нашата политика, защото без тези малки предприемачи няма да успеем да реализираме нищо. Надявам се Швеция да може да подходи и с малко самокритично, защото Литва ни показа как трябва да се работи и как трябва да се държим. Силно се надявам, че Швеция че може да последва този пример и да се справи дори още по-добре, що се отнася до онези, които работят в тази сфера. Много неща можем да научим от Литва. Мерси, мадам. И така, е, е, последният оратор е, всъщност отново от Швеция, но от Европейския парламент. Благодаря. За съжаление не присъствах през цялото време, тъй като имах други задачи. Задачи, които са свързани с това, което каза колегата от Полша. Днеска Имаше среща с Евронест, аз съм част от економическата комисия на Евронест, имаше много важна задача днес, свързана с търговските споразумения с източните ни партньори. Това е свързано и с бюджета на Съюза, разбира се. След Госпожа Нордием говори пред мен. Тя каза, че има голямо напрежение по време на бюджетните преговори. Това е вярно. В бъдеще, когато оценяваме процедурата за многодишната финансова рамка, трябва хубаво да си помислим какво причини проблемите. И мисля, че голяма част от проблемите бяха политически, а не икон... бюджетни или економически. Надявам се в бъдеще да преодолеем това. За идните процедури когато говорим за този МФФ или друг, трябва да постигнем съгласие с институциите, с държавите членки, че основният фокус трябва да бъде върху сферите, в които има добавена стойност на европейско ниво. И ако има такава добавена стойност, трябва да бъдем по-амбициозни, отколкото бяхме до сега, защото предизвикателствата са огромни. Погледнете, например, конкуренцията в глобален мащаб, например, научно-изследователска дейност и така нататък. Ако искаме да станем лидери в тази сфера, няма държава, която да може да го направи сама по себе си. Трябва да го направим заедно и да работим много повече в тази посока. Това не трябва да бъде спорен политически въпрос. Той трябва да ни обединява. Какво обаче се оказва? Казва се, че имаме финансова рамка, която да, добре увеличава средствата за научно-изследователна дейност, но чак след 2016 година, т.е. още 3 години бюджети в тази нова финансова рамка, без увеличаване на средствата в сравнение с нивото от 2013. Според мен това е политическо бедствие. Освен това, можете да погледнете и политиката за добросъседство. Имаме голямо предизвикателства и що се отнася до южните ни съседи. Погледнете какво се случва в Швейцария и Сирия. Смята ли някой, че може да излезем това без голям европейски принос към изграждането на ново бъдеще на държави като Сирия? Или погледнете на изток, Украина. Можем да споменем и трудното положение в Молдова или в Грузия. Някой смята ли, че ще можем да излезем от това положение без голям принос на Европейския съюз при изграждането на инфраструктура, при изграждането на ново економическо бъдеще? Ако не го направим ние, други ще го направят и това ще има своето политическо въздействие. Затова смятам, че е изключително важно да, се зами... да, да разглеждаме европейския бюджет през тази перспектива. Ако дадем приоритет на тези елементи, има други елементи, които не са приоритизирани и трябва малко самокритично да подходим и да се попитаме има ли сфери, които можем да поорежем или да постигнем по-висяка ефективност. Смятам, че държавите членки трябва да се занимаят с това бюджетът на Европейския съюз да се използва като средство а, за спестявания. Погледнете, например, СВД. СВД е един от примерите. Аз бях един от докладчиците за СВД в Комисията по външни работи. Новото СВД трябва да даде възможност националните министерства на външните работи да осъществят спестявания, а се случва точно обратното. Те имат нужда от още повече хора в националните министерства на външните работи, за да могат да следят това, което се случва в Брюксел и в СВД. Ако оптимизираме нещата в бюджета на Съюза, може да се осъществят спестявания. Така че, нека да облегчим диалога, да не е така напрегнат, както беше по време на преговорите по МФР, е. и нека да имаме един по-добър опит и да подобрим нещата в бъдеще. Благодаря, Георан. Сега е, ще попитам представителите на панелистите дали има нещо да добавят. Благодаря, господин председателю. Първо искам да благодаря на колегите до мен както и на онези, които се изказаха за това, че признаха, че европейска е, политика по кохезия играе важна роля, що се отнася до растежа, работните места, както и благодаря за конкретните примери, които доказват това. Благодаря ви също и за критичните бележки, защото е ясно, че винаги може да се подобри положението. Например, някои от ораторите споменаха, че е нужно упростяване. Вярно е. Правилата са осложнени. Но важно е, когато има такива сложни правила, да има поне само едни правила, и това бе постигнато за следващия период, където всичките пет фонда работят по едни и същи правила. Без споменато също така, че има еднообразни ставки и така нататък, които улесняват живота. Но не бива да забравяме, че трябва да сме сигурни, че разходването на средства е законосообразно и редовно. И тук малко не съм съгласен. Ако се докаже, че някой не е спазил правилата за обществените поръчки, то тогава трябва да има финансова, финансова корекция. Трябва да сме сигурни, че средствата се разходват надлежно, целесообразно и по правилата. Имаше едно изказване в началото за институциите. Колегата си тръгна, но не искам да оставя бележките му а, без отговор. Първо, неразплатените средства. Една инвестиционна политика и в, извинете, в една инвестиционна политика това не е нормално. Поемаш задължение за плащане и тъй като това е инвестиция, плащаш в следващата година или следващите години, така че винаги има някаква сума, която трябва да бъде разплатена. Но свръх поемането на задължение и след това неплащането е нещо, което ние не искаме да а, имаме. Затова има ограничения вътре в политиките, които гарантират, че тези суми са ограничени. N плюс 2 и N плюс 3. Европейската комисия излезе с предложение за N плюс 2. Сега обаче това стана N плюс 3 и то ще увеличи тези суми. В първите си бележки също така споменах проблемите, свързани с плащанията. Вярно е, пък и не е тайна, че бюджетното изпълнение варира в отделните държави. Но не е вярно, че не сме го анализирали. Причината за ниското освояване е административния капацитет на различните етапи на прилагането. Започва се с изготвяне на политики, примерно политика в сферата на транспорта, на водите. Обикновено няма капацитет за изготвянето на тези политики. След това се стигна, стига до проекти, подбор на проекти, обществени поръчки и така нататък. Ние знаем, че има такива трудности и ясно сме го заявили. Като генерален директор с все по-малко хора, при последната реорганизация създадах ново звено. Един център който се занимава само с изграждането на капацитет, за да помогне на онежи държави членки, които изоставят по освояването и които да надграждат. Има подкрепа за международни организации, като Световната банка. Така че работим по въпроса. Същото се отнася и до борбата с корупцията. Насоченост към резултатите. Говори се за потребност от показатели, Логиката на освояването ни ръководи. Гледаме колко пари са освоени и какво сме постигнали. Имаме правна рамка, която задължава държавите членки и регионите да докладват за постигнатото. И това ще бъде публично, за да може да се провери какво са разходвали програмите и какво конкретно са постигнали. Макроекономическите условия. Цяла сесия може да отделим на това. Ако кохезионната политика иска да играе роля в общата економическа такава и ако иска да продължи да е огромна като сума, трябва да спазва тези три върха на триъгълника и тяхната взаимосвързаност. Ако публичните финанси не са вред в една държава членка, това не веща е нищо добро за растежа. Когато има високи лихви, това води до трудности при отпускането на кредити за бизнеса, така че има връзка. И това трябва да бъде признато. И разпоредбите бяха изготвени за да отговарят на това след това да се откъсне растежа от CO2. Когато погледнем приоритетите, които споменах, можем да видим ясно, че нисковъглеродната економика е един от четирите приоритети като цел. Искаме да фокусираме там своите средства в зависимост от различните видове региони. Когато се навлезе в а, същината на механизма за концентриране, ще видите, че има специални разпоредби за намаляване на въглеродния двуокис. Така че не се притеснявайте, в новата рамка сме е, предвидили всичко. Енергийната ефективност, ВИ, са изключително важен двигател на растежа и на зачитането на околната среда. Благодаря. Мисля, че отговорих на въпросите, които бяха най-важни в моята сфера. Благодаря. Благодаря, господин е, директор. Колегата от Полша спомена Украина. Колегата от Европейския парламент също спомена за Украина. Не знам дали развитието на партньорство без подкрепа от е, бюджета на Европейския съюз би могла да продължи. Примерно е, преговори с Украина, подкрепа за Грузия. Ако искаме демократична Европа, това трябва да се направи. Аз съм съгласна с колегите, които говориха за упростяване на правилата и на процедурите, за намаляване на административното бреме. това е, е изискване и към Европейската комисия, защото понякога учените се отказват. Е, просто е, не желаят да участват и да използват структурните фондове, защото трябва да посветят прекалено много време а напредъка в науката е по-бърз от процедурите. Правилата по обществените поръчки. Правилата по отдаване на обществени поръчки също трябва да се променят, защото понякога това е наказание за общините, е, които участват които участват е, в е, процедурите по структурните фондове. Някои общини е, са много задлъжняли, е, особено по отношение на околната среда. Стратегическата тенденция е, за предстоящия период – аз смятам, че най-важното е реиндустриализация на Европейския съюз, ако искаме повече и по-добри работни места. Така че същинския проблем за реиндустриализацията е, че новата промишленост трябва да се основава на научни изследвания и на развойна дейност. Това е, трябва да бъде основната тенденция за предстоящия период – енергийна ефективност. Е, в сравнение с е, Съединените щати, ние сме в по-малко положителна позиция, защото енергийните ресурси е, в Европейския съюз отиват по-надълбоко, отколкото в Европейския съюз, така че енергийната ефективност също трябва да бъде всъщност на цел за предстоящия период. Това е, което исках да кажа. Председателя, благодаря ви. Мария. Сеньор президенте, пар Благодаря, господин председател. Е, ще бъда е, кратка. Искам да взема отношение по някои от зададените въпроси по ефективното освояване на средствата. Е, представителя на комисията каза, е, че без е, оздравяване няма да може да бъде постигнато развитие. И аз наистина искам да подчертая усилията, които се осъществяват някои държави, особено в Испания, за фискално консолидиране. И то именно за, за постигане на поставените цели. посочени и от генералния директор на е, комисията. От друга страна, като имаме предвид е, условията, при които се осъществяват структурни реформи е, в някои страни, в Испания около значителни действия се провеждат в тази посока и е така, че да се постигне устойчивост е, в пенсионните фондове. Проведохме реформа и в образованието с средносрочни, дългосрочни цели. Е, провеждат се и краткосрочни реформи, които са значителен стимул за дейността на предприятията и инвестиционната дейност. Е, така че трябва да се е, е, развият както подчертах, голям брой, почти половин милион предприятия бяха закрити последните три години, от 2008 до 2011 година в Испания. И много е важен гъвкавия характер тази гъвкавост, която беше въведена, която ни даде възможност в Испания да се насочим към основните приоритети и да решим проблемите и слабостите, които съществуваха в структурната сфера. Работим основно по посока на безработицата сред младите хора и приветстваме тази гъвкавост, която беше въведена. Трябва да се запази и в бъдеще този капацитет за адаптиране на европейските фондове, съобразяването им с конкретните проблеми по места. И политиката на сближаване трябва да се прилага ефективно, така че гражданите да усетят всички положителни аспекти на европейската политика. И така, няколко думи в заключение. Για την συνεργασία της συνδιοργάνωσης της σημερινής εκδήλωσης. Благодаря, господин председател. Изказвам благодарност за тази а, проява. Искам да поздравя а, всички, които се включиха в дискусията, както паналисти, така и представителите на Европейския и на националните парламенти. Основното предизвикателство за Европейския съюз е да се гарантират условия за устойчиво развитие в държавите членки. А, това е предпоставка за създаване на нови работни места. И единствения и сигурен път е, за да се преборим с безработицата и да гарантираме социалното сближаване. Е, развитието на социалната неравнопоставеност, на безработицата са е, заплаха за нашата система и засилват евроскептицизма. Искам да подчертая и случаите на неонацистки прояви в Гърция. А, ние се нуждаем от допълнителни средства и трябва много внимателно да използваме наличния ресурс. Кохезионните фондове трябва да допринасят не само за растежа, но и за намаляване на разликите между регионите и между държавите. А, взимам повод отказан от господин ДФА, а, именно, че не успяхме да намалим разликите между регионите, въпреки а, предоставения ресурс и това ще бъде основното предизвикателство за следващия програмен период. И за това сътрудничеството между Европейския парламент и националните парламенти ще имат огромна роля. И това е позицията на гръцкия парламент. И ние ще продължим да работим в тази висока, включително и на прояви като днешната. Председателят господин Ламасур, благодаря. Благодаря на господин председателя, на всички панелисти, благодаря на всички, които се включиха в дискусията. Изказванията очертаха общите проблеми, както и надеждите, очакванията за новите, новата бюджетна рамка, въпреки усилията за опростяване има и пречки и ограничения. И както подчертаха в изказването се представителите на Швеция и на Литва, можем наистина да почерпим от добрите практики а, в някои от държавите. А, така че а, Предимството, което можем да излечем от това, че сме част от Европейския съюз, е да живеем заедно като членове на едно семейство и да се ползваме от положителния опит на едните и другите. А, а това не е а, първият ни рефлекс. Много често в този дебат, политически дебат, се обсъжда дали трябва повече Европа или по-малко но всъщност не обмисляме достатъчно как по-добре да се възползваме от това наше общо семейство. И проблеми, които са от национална компетентност, трябва да се използват, но трябва да се опрем и на положителния опит на успехите на нашите съседи. Така че отново благодаря на всички участници. Сега ще ви предложа да закрием това заседание. След 10 минути в пленарната зала на третия етаж, в другата сграда, там където Проведохме е, срещата вчера и оня ден е, за заключение.